към техниците, за да могат да запишат начина по който съм гласувал. Благодаря. Господин Коферати, е, моята машина за гласуване също не работи и не регистрира е, моят вод. Ще направим необходимото, казва председателката. Продължаваме по простена процедура. Е, споразумение между Европейската общност и Бразилия. Препоръка на госпожа Цикъл. Моля, гласувайте. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това доклада Ван Де Камп. Опростена процедура по този доклад. Проекто решение съвета е сключено споразумение между Преския съюз и Лихтенштайн. За, против, въздържали се, приема се. Доклада Коелю по същата процедура, упростена процедура за присъединяване на княжество Лихтенштайн. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващият е, доклад отново по простената процедура. Доклада на госпожа Холмайер. Присъединяване на княжество Лихтенштайн към споразумение между ЕС и Швейцария. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващия доклад е, на госпожа Маковей. Е, свързан с, с премахване на визите за краткосрочно пребиваване за притежатели на обикновени паспорти. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Следващият доклад по простена процедура, който ще гласуваме е доклада на господин Енчо споразумение между ЕС и е, ФР Бразилия относно примахването на визите за краткосрочно пребиваване. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме е, с доклада на госпожа Гебхарт, прилагане на директивата за услугите, отново по простената процедура, кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега доклада по правата на пътниците при автобусен превоз. Канчан. Моля, гласувайте електронно за този доклад. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Госпожо, извинете, че ви прекъсвам, обаче машината ми за гласуване не работи. Bene, ne prendiamo nota e Отбелязваме си това. Ще ви изпратим техник. Следващия доклад по който ще проведем гласуване. Госпожа Алфано. Благодаря, госпожо председател. Загубила съм си картата вчера в комисията. Опитваме се да я намерим. Моля, отбележете, че се въздържах по доклада Канчан. Председателката да, отбелязваме това. И сега преминаваме към гласуване на доклада на господин Каланан за стандарти за емисии от нови леки търговски превозни средства. Моля, гласувайте по първи блок, разделно на три части. Електронно гласуване. Моля, гласувайте първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега е, целият текст с измененията, предложен от комисията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласувайте електронно цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се този доклад. Поздравление за докладчика. Сега, засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита Препоръка от господин Лене. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Приема се. Съгласно дневния ред, Преминаваме към доклада на господин Иво Белет. Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите. Господин Силвестрис иска думата. А гласувах по погрешка за, но бях против. Така че, моля, отбележете това. Просто грешка от моя страна. Взимаме бележка, за това казва председателката. Сега преминаваме. А, господин Пител. Аз също гласувах за, а исках да се въздържа. Е, Прего, президенте. Прего.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 доста бързичко гласувахме сега в сравнение с предишния път и аз искам да гласувам против, защото съм против. Искам да привлека вниманието ви, при вниманието на Европейския парламент върху следния факт. Предложението за решение за европейски патент всъщност зависи от решение на Европейския съд, което ще бъде съобщено на 8 март. И за това искам да предложа на парламента да отложи гласуването, за да чуем решението на Европейския съд за езиковия режим при съответния правораздавателен орган орган. Искам това да се включи в протокола, ако обичате. Господин Силвестрис, добре, добре. В такъв случай можем да пристъпим към гласуване на доклада Белет. На първо изменение за. Ако обичате, вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Не сте вдигнали ясно ръка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ясно, че това изменение се отхвърля. Сега гласуваме 32 ро изменение за. Против. Въздържали се, приема се. Е, изменение 30 на Комисията по промишлеността гласуваме за против, въздържали се, приема се. Господин Белет предлага устно изменение, а не всъщност то отпада. Не, всъщност той продължава да предлага това изменение. Господин Белет предлага устно изменение. 33-то изменение му давам думата. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Това е устно изменение за компенсация за земеделски производители е, е, във връзка с инициативата на госпожа Ривази. Комисията трябва да представи до марта 2012 година доклад на Европейския парламент и съвета за необходимостта от механизъм за компенсиране на фермери, е, чието производство е заразено над позволеното ниво и не може може съответно да се продава и трябва да бъде на принципа на плащане на замърсяването от замърсителя. Това е всъщност съвместно предложение с, с, от пет групи. Така, сега нека да гласуваме устното изменение на господин Белет. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме е, предложението на комисията в изменения му вид. Е, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. А, така, е, докладът е прият. И е, сега поименно гласуваме предложението за законодат... законодателното предложение, начало на гласуването, край на гласуването. Е, така, е, докладът е прият. Поздравления за докладчика. Сега ще чуем обясненията на вота. Обясненията на вота.